Bonjour et bienvenue. Добър ден. Добре дошли. Започваме. Продължаваме заседанието, което почнахме вчера и ще разгледаме сега пета точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на останалите институции. Искам да благодаря всички представители на заинтересованите институции. Господин Русов все още е в болнични за това искам да помоля сметната палата да имат това предвид. Има няма никой от там. За вчера разбирам, но това не е нормално. Надявам се това да е за последен път. Членовете на Сметната палата, които отговарят по дадения въпрос, трябва да е тук, не може да се замества от сътрудници. Защото искаме да поставим и въпроси, свързани с констатациите, ролята. Затова трябва тук да бъде съответният член на Сметната палата. Искам да дам думата на господин Албогу който отговаря за пети отдел на съда. Надявам се обаче това да е за последен път. Уважаема госпожо председател, озваем представители на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за възможността да ни представите, да ви представим доклада за 2017 година от името на господин Русо, който не може да е тук. Става дума за административни разходи на всички институции и бокти. През 2017 година ставаше дума за 9,7 милиарда евро. Положителна е оценката на Сметната палата. Няма съществено ниво на грешки. Установихме, че има грешки от 0,5%. За одита през тази година бяха включени 55 транзакции в извадката, 12 са свързани с други институции, с съвета 3 транзакции, Съда на Европейския съюз 3 транзакции, Економическия и социален съвет 2 операции, комисия, Комитета на регионите 2, 2 операции и Органа за защита на данните е една операция, Европейския омбудсман също е една а, транзакция. Има само по отношение на омбудсмана една количествено е, изразена грешка, свързана с е, неправомерно изплатена е, сума. Що се отнася до предишните ни препоръки, ние правим оценка на общите препоръки, свързани с управлението на семейните надбавки и на заплатите, включени в доклада ни за 2014 година. Те са отчетени в повечето от случаите. Относно препоръката за 2014 година на Економическия и социален съвет няма конкретен анализ. Госпожо председател, уважаеми докладчик, уважаеми членове на комисията, благодаря ви. Очакваме вашите въпроси. Господин Валерио Плако от господин Раше, госпожа Билен Гуатернито Рико, за съжаление, генералният секретар не може да присъства. Е, господин Плако, вие имате думата сега. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че поканихте Съда на Европейския съюз да участва в размена на мнение. Най-напред искам е, да изразя е, съжаление от името на господин Гефри и господин Ескобар, които не могат да са тук, тъй като има изслушване по отношение на тълкуването на член 50 на съда на договора за Европейския съюз, свързан с Брексит. 2017 година беше година, в която съдът завърши втората фаза от реформата с двата нови съдии, които се присъединиха близо с една година закъснение от предварителния график. Трябва да се назначи още един съдия, за да се завърши тази първа фаза на реформата. 2017 година беше изпълнена с дейности. Имаше увеличение в сравнение с предходната година също доста над 1000 дела бяха приключени, което е значително увеличение. Съдът успя да намали с 2,3 месеца средното продължителност разглеждането на делата. Това е намаление с 40% от средното време, което е било необходимо през 2013 година. Съдебната година беше отбелязана с доста важни решения в чувствителни сфери на дейността. Съдът взе доста решения, свързани с обежището, с миграционната криза през 2000 и 15 и 16 Дъблин 3 за разпределение на молбите за обежище между държавите членки, също относно механизма за задължително презаселване. Освен това разгледахме и други въпроси. Съдът също разгледа трансферът на данни на пътниците между Европейския съюз и Канада и намери, че това е несъвместимо с защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. Освен това, разгледахме решението на комисията, което доведе до налагане на 1 милиард глоба заради доминантно положение. Освен това, беше разгледан и въпрос, свързан с отношенията между Русия и Украина и включването на Хамас в списъка на терористичните организации. Разгледахме и други дела, свързани с сериозна концентрация на предприятия. Разгледахме и други чувствителни въпроси. въпреки проблеми, свързани с разглеждане на потока от дела и езиковия режим, който изисква да се използват всички езици на Европейския съюз и да се превеждат документите на всички официални езици на съюза. 2017 година беше също белязана от създаването на Европейската съдебна мрежа. Това е платформа, която е на множество езици достъпна и е създадена с цел по-добра координация. Тази мрежа съществува от началото на 2018 година и засълва взаимоотношенията между Съда на Европейския съюз и националните а, съдилища. А, и също се а, разглеждат въпроси, свързани с юрисдикцията на националните съдилища и на Съда на Европейския съюз. Беше извършен а, одит на изпълнението в съдебната сфера и въвеждането на интегрирана система за управление на делата с цел да се подобри управлението на делата, така както е предвидено в резолюцията за освобождаването по изпълнението на бюджета за 2016 година. Освен това, съдът разделя делата според тяхната сложност. Съдът продължи да работи за подобряване на производителността, като подобрява методите на работа, е, електронизирането на документопотока, е, прилагането на и кория вече се използват всички държави членки, ще стане задължителна за трибунала. Освен съд, това, съдът държи на едно цяло един, една хиляди са страниците, които се превеждат с а, 400 000 допълнителни страници трябваше да бъдат предведени, свързани с преюдиционалните решения. Освен това, подобряването на производителността намира израз за периода 2016-2017 увеличаване на приключените дела с 30%. И изпълнението на бюджетните кредити на много високо ниво. Над 90%. Всичко това изисква съда да мобилизира останалите средства, с които разполага. Съдът също продължи да намалява състава. 19 работни места бяха съкратени. Също предвидените строки мерки, мерки за заплатите бяха замразени с близо 30% от годишния бюджет. Освен това, ние много внимателно следим за редовността на операциите. През 2017 година Сметната палата отчита усилията, които са положени от страна на вътрешните и външните аудитори на съда относно политиката за равнопоставеност между половете, за да се засили участието на жените на ръководни постове. Имаме политика за изпълнение на препоръките от работната група, която беше създадена през 2017 година, за да се примахнат пречките които пречат на жените понякога да участват в конкурси за ръководни позиции. Освен това да им се окаже помощ при подаването на молбите. Съдът продължи да доразвива своята екологична политика в рамките на системата ЕМАС. Тези усилия бяха значителни и плодотворни. Резултатите са доста насърчителни. Намалене печатика ни от CO2 с над 33%. Освен това, съдът разви политика за външни комуникации, за да се доближи до гражданите, най-вече да се обърне към младата публика с приемането на нови методи за комуникация, като Twitter, публикуване в YouTube, също анимационни филмчета, които обясняват дейността на съда в различни сфери на политиките на Съюза. Госпожа председател, съдът иска да ви увери, че е твърдо решен да продължи да подобрява ефикасността и продуктивността си, въпреки че има висока натовареност. Относно отговора на въпрос 33 за болничните, благодарим за отделеното внимание и очакваме вашите въпроси. Благодаря. Благодаря на съда на ЕСА за отговора на писменно зададените 60 въпроса. И така? Извинете ме. Добре. Докладчика получава думата сега. Благодаря, госпожо председател. Не ми бе съвсем ясно как точно ще се структурира е, работата. Смятах, че първо ще чуем всички доклади и след това вече всички докладчици, но няма значение. Позволете ми е, първо да извиня е, моята колега. Е, тя е, има здравословни проблеми и ме помоли да я заместя. Благодаря за информацията която ни бе предоставена от съда. Що се отнася до а, управлението на а, съдебните дела, трябва да кажем, че има вече а, е, автоматична система а, е, в рамките на Елкурия а, е, за а, управление на делата. Бих искала да задам един допълнителен въпрос. Е, какво е въздействието на забавянето е, на е, делата? И задавам този въпрос с оглед на назначаването на трима съдии. Тоест, колко дълго продължава общо взето гледането на едно дело? В рамките на съдебната вакансия, как е, е, стоят нещата във връзка с работата на съдиите. Моите колеги, е, моята колега не е много доволна с, от отговора по въпрос 14, тъй като не са посочени конкретни данни. Тя е помолила за цифри. И освен това, кодекса за етично поведение, нормите за етично поведение, за така наречените въртящи се е, врати. Е, това ни е, се струва, че би трябвало да намери отговор. Как да направим така, че работните места в Люксембург да станат по-интересни, по-привлекателни? Имаме предвид високия стандарт на живота в Люксембург и възнаграждението, което се предоставя на служителите. В сравнение с живота в Брюксел, като че ли Люксембург не е толкова привлекателен. И още един въпрос. Правят ли се усилия в това отношение да се направи нещо повече, така че да се повиши привлекателността на работните места в Люксембург? И още нещо по политиката, свързана с персонала трябваше да се предприемат определени действия във връзка с економиите. 215 неплатени стажанти. Това според нас е неприемливо. За 2019 година се очаква да се изразходват в това отношение 50 000 евро. Смятате ли, че по този начин е, подходящо, адекватно ще бъдат възнаградени стажантите? Е, много моля за кратък отговор, е, тъй като след това ще трябва да изслушаме и другите докладчици и съответно и докладчиците в сянка. Благодаря предварително. Благодаря, госпожо председател, като става дума за предложение за членове на съда. Въпросът е относително след този. Е, след с повече съди дейността на състава може да бъде засилена, като отчитайки необходимостта да, да свържем всичко това с промените в дейността по 24 члена съда предвид и измененията и предвид сериозните дейности, осъществени във връзка с преструктуриране гласуването. Очевидно е, че промените може да се отрази на работата на съда, така както, казаха, ще както казах, ще бъдат променени процедурите и, и процеса и едновременно с това ще бъде отстранен един състав, който вече почти години не работи. Що се отнася до отсъствието на е, съдите по време на, е, вакан, на е, почивните периоди, това са така наречените бели седмици, през които няма заседание. Тук не става дума за празници, става дума за периоди, когато с цел рационализация на работата а, да не се няма изслушвания, освен в спешни и необходи случаи. Това е свързано и с практиката, която отговаря и на националната практика, съдебна практика така че различните представители на институциите имат по този възможност, по този начин възможност да съчетаят своите графици и така нататък. Ако тръгнат да излизат в отпуска съдите по време на работната година, нещата ще се усложнят допълнително. За да съсредоточим тези отпускарски периоди в белите седмици ще опрости работата, което не означава, че те не работят, съдиите не работят, напротив, те работят постоянно, повече, било в домовете си, било в на, на работното си място. Това е всъщност дейност, която е непрекъсната. Така че говорим за периоди, в които съдиите работейки, могат да насочат вниманието си изцяло към делата, особено съдиите, докладчици, така че да не участват в устни заседания през цялото време. Сега по останалите въпроси мога да кажа, че администрацията е на път да приеме това решение във връзка с един по-широк проваж за във връзка с външни, за съчетаване с външни дейности и по време на упражняване на своята дейност. Така че това е, е, ще бъде отчетено за... ще бъде взето предвид през следващата 19-та година. Що се отнася до е, за работата в Люксембург, това е изключително важен въпрос за всички институции. Е, условията за работа са различни. Въобще живота в Люксембург е по-скъп, така че въпроса, който следва да разгледаме във връзка с разходите, ние смятаме да предприемем координирани мерки, което ще стане по решение след обсъждане в колегията на администрацията в Люксембург, така че ще трябва да помислим във връзка с тези 24 души, които ще минат през, получат различни мерки за интеграция. Това ще стане във взаимодействие и с националните органи. Всичко това е част от политиката да привлечем чрез по-привлекателни условия млади кадри, включително завършващи от университетите. Да говорим също така за медицинско обслужване, така че те трябва да се възползват от всички преимущества като граждани гражданите на Люксембург, както по отношение на настаняването, жилищното настаняване и социалните услуги. И всичко това бе взето предвид, за да бъде приведено в съответствие с другите институции. Накрая възнаграждението за на стажантите. Е, докладчика уместно отбеляза, че стъжантите трябва да получат съответно възнаграждение, така че ние предвиждаме цитираната сума за стъжантите през следващата година, и те, за да могат те да получат подходящо възнаграждение. Говорим за платени ста, стажове, които няма да натежат сериозно на бюджета за 19 година, така че тази система ще бъде въведена в момента момента, в който се приемат бюджетите за 2019 година като в, и в момента, в който бъде прият от съответния административен орган е, плана за стажовете. Благодаря. Докладчиците в сянка по две минути. Колегата Сала Франка първо ще чуем. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съда на ЕСА действително установихме, че броят на казусите, които трябва да гледа съда, нараства 1604 върху през 2005 1656 през разглеждания отчетен период. също времено Другите е, решения на съда е, са намаляли е, с около е, продължителността на разглеждането на делата се е увеличила. През миналата година средната продължителност е 16,5 месеца, докато през 2015 е била по-ниска. Що се отнася до Twitter и е, YouTube, знае, че е, като че ли е, не сме получили чак толкова подробен отговор по този въпрос. Брексит е, е въпрос 6 трябва да се сравни с отговора по въпрос 22. 62 са британските служители, които работят за съда като цяло на различни функции и места. Какво можем да кажем? Приблизително същият е и броя на британските депутати, които са тук в парламента. Сроковете за Брексит да, естествено, те наближават. Хубаво би било да знаем кога ще обявите местата, които ще се освободят от британските граждани. Колегата Клинци има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо една обща констатация. Радвам се, че генералните секретари са днес тук с нас. Още по-болезнено се очертава е, отсъствието на съвета, който, както и през последните години, не намира време и така, нужда да се появи тук. Много въпроси във връзка с е, съда вече бяха зададени и е, получих отговор. Е, ще се спра върху въздействието на Брексит. Вие заявихте, че имате специален съветник е, по тези въпроси, а именно във връзка с последствията от Брексит и създаването на концепция за преодоляване на известен вакуум, който ще се получи след напускането на Великобритания. Предполагам, че през следващите е, години ще трябва да взимате някои е, сложни решения. Хубаво би било да научим малко повече по този въпрос. Все още не знаем как точно ще протече Брексит, ако стане на основата на така, приетото към момента споразумение, нещата са по-ясни и като че ли по-малко болезнени, но е, възможно, е възможен и друг сценарий. Що се отнася до заплащането на стажантите, вече стана дума за тях. Задавали сме въпроси на омбудсмана и той ни е отговарял, че е, не платените трудова заетост говори много зле за администрацията като цяло. Колегата Явор има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се задоволя с две минути. Първо, също забележка по адрес на съвета продължават проблемите във връзка с взимането на решения в съвета. Комисията за бюджетен контрол също има проблеми в процедурата за освобождаване от отговорност, точно поради нежеланието на съвета, очевидно, да взаимодейства в достатъчна степен. Нуждаем се от едно такова взаимодействие по въпроса за съда. Имаше е, един скандал във връзка с господин Карагас, който е, временно бе е, назначен на длъжността съдия. След това трябваше да бъде освободен поради конфликт на интереси и така нататък. Затова питам всъщност съда какви мерки са взети в това отношение – за да се извършва проверката надлежно ти назначаването и встъпването в длъжност. А що се отнася до сметната палата, има а, един а, актуален случай във връзка с господин Пингстън. а, има и подготвен доклад от е, ОЛАВ по този въпрос. Става дума отново за, е, очевидно, за липса на системен контрол е, във връзка с назначаването на членове на Сметната палата. За това ще попитам как точно. Ние в момента, господин Явор, разглеждаме само съда. След това ще гледаме Сметната палата. Колегата Де Юнка. Благодаря, госпожо председател. Няколко въпроса от мен. Кодекса за поведение, който се променя, има нов кодекс. Правилна е посоката на промените, но все пак ще свържа моето изказване с въпроса на колегата Явор. Как точно се осъществява контрола? Добре, е, членовете декларират, така да скаже, че няма конфликт на интереси и е, правят определени съобщения във връзка с финансовото си състояние, но а, е, преплитането на финансови интереси е много важен момент и, и би трябвало очевидно за да се избегнат подобни случаи и да се извършва по-щателна проверка. Би трябвало да се приеме след това една така, резолюция за освобождаване от отговорност и има и някои мисии, които са а, е, а, осъществени вече а, е, с определени констатации, но всичко това, което е свързано с обучението, с квалификацията, квалификационни курсове и така нататък за съдиите във връзка с тяхната работа, също е свързано с определени разходи. Хубаво би било те да се отразяват също по-подробно. Не мога да изчакам отговора, тъй като трябва да се връщам в Германия, но сега ще попитам по какъв, как точно се уреждат нещата във връзка с картите за, и използването им, включително и от членове на семейството на съдиите. Конгресът в Португалия през май тази година 48 души, е, е, е, членове на съда, 33 служители и след това и още лица с различна функция, преводачи. Добре, трябва да да си дадем сметка, че става дума действително за една много многолюдна среща. Много хора са участвали трябва да сме наясно с разходите и целесъобразността на една толкова голяма делегация. И така, а, имате възможност да отговорите. Предоставям от тук нататък ръководството на колегите. Те ще изслушат и отговора. Благодаря на членовете на комисията за това, че повдигнаха редица въпроси, които показват, че има интерес към дейността ни. Относно това, че броят на делата, които са разгледани от съда, малко са намалени в сравнение с 2016 година, се обяснява с изискването към съда да се реорганизира след преминаване на първите две фази от реформата и навлизането на нови съдии. Трябваше да бъдат добре интегрираните след като се реорганизира дейността, когато бяха формирани различните състави, така че е разбираемо, че беше необходим период на сработване, за да може да се почувстват реално резултатите. Има положително развитие, както покажех, има леко намаляване на времето за разглеждане на делата и съотношението между внесените и решени дела е доста положително. В Twitter имаме 53 000 лица, които следят дейността ни, което е добре като бройка. Освен това, ние сме много селективни относно публикуването на информация, свързани с решенията, с проявите, които се организират от съда, за да не се притрупва информацията за ползвателите. Относно 60-те и тримата колеги от Великобритания, както и в други институции, съдът обяви на персонала, че предвижда възможността тези хора да останат служебно, въпреки че след излизането на Обединеното кралство те вече няма да са членове на Европейския съюз, с изключение на някои случаи. Иначе съдът ще продължи да превежда и на английски език документите си, въпреки че Обединеното кралство ще излезе от Съюза. Ние следим какъв ще бъде ефект от Брекзит върху юридическите аспекти относно подбора. Това е въпрос, който не е включен във въпросника, най-вече за датата на публикуване на свободните места. Това е в съответствие с член 123 от регламента за служителите на европейските институции. Освен това, обяснихме, че господин Брадли, който е специален съветник по въпроса, е поел ангажимент във връзка с задачите, които ще бъдат възложени, най-вече участие в работни групи при подготовката на съответните договори. Друг случай със съд, съдия има връзка с Европейския парламент. Относно заплащането на стажантите, аз вече споменах, че това е въпрос, който ни вълнува. Съдът бързо се мобилизира, след като беше отправена препоръка. Разглеждаме внимателно този въпрос. От много месеци имаме проект, който е на път да бъде прият, за да се отделят необходимите бюджетни кредити за целта от бюджетния орган – Относно конфликта на интерес на съдиите, имаме кодекс на поведение. Тези мерки са предвидени там и те вече са в сила. Тоест, тези мерки вече се прилагат. Има контрол върху различни задължения, които имат членовете. Например, веднага да обявят дали има нещо, което би могло да засегне тяхната безпристрастност при разглеждането на дано дело. Искаме също детайлно представяне на финансовите интереси с суми, с а, м, различни инвестиции, участие в дружества за да може председателят на съда, преди възлагането на всяко дело, да направи оценка дали има някакъв риск от конфликт на интереси. И в такъв случай се възлага делото на друг член на съда. Също има възможност за отвод от една от страните. Така председателя на съответния състав има възможност да вземе подходящо решение, за да се избегне конфликт на интерес при изпълнение на служебните задължения на съдиите. Относно мисиите на членовете, аз вече казах, че това позволява на членовете да представляват институцията на официални протоколни прояти. Председателят, бихте ли съкратили малко своето изказване, защото е много дълго. Тези мисии са важни, за да може съда да бъде в контакт с националните съдебни органи относно картата за бензин за частно ползване на съдиите. Това не е от бюджета. Мисля, че за въпроса за интегрираното управление на делата вече отговорих в самото начало. Председателят, благодаря за тези отговори. Радвам се да чуя това, което казахте за британските служители, какво може да се служи с тях след Брекзит. Благодаря ви. Ако продължим с тези темпове, ще трябва да изкараме до 2 часа, затова трябва малко да ускорим работата. Искам да помоля следващия генерален секретар от е, Сметната палата за 5 минути да направи своята презентация. На 29 януари а, има предвидено а, заседание а, с. А, председателя на Сметната палата по въпрос, свързан с белгийски съдия, но сигурно ще има изкушение, изкушение да ви зададат въпроси в това отношение, но нека да ги оставим за 29 януари. Благодаря много, господин председател. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на евродепутатите през 2017 година Сметната палата изпъл... изпълни своята задача и имаше общо 93 публикации, 28 специални доклада, 55 извънредни годишни доклада и различни решения и информационни документи.

така че всички 28 държави членки бяха посетени, както и 27 трети страни. Обърнахме внимание на конкретни области, единто европейско небе, млади фермери, младежка безработица, ЖП транспорт и така наречените е, горещи точки. След това економическото стопанство испанско управление. Имаме публикация по кризата в Гърция, както и е, работата по преструктуриране на банките. Е, е, направихме и оценка, проверка на съда. Работихме в тясна връзка с Европейския парламент Нашия председател господин Лене го поддържа тесни връзки с господин Лазаро и изнесохме на 60 доклада в парламента и имахме редица двустранни срещи. Мисля, че по този начин помагаме на парламента да изпълни своите задачи и по този начин можем по-добре да представим своите резултати. Така че имаме положителен баланс, високи оценки за докладите, както и висока степен на изпълнение на нашите препоръки. Медиите също отразиха положително нашата работа. Мисля, че по този начин се доближаваме до гражданите. Искам да обърна внимание, че 14,6 месеца е срока за изготвяне на специалните доклади. То е значително подобрение, макар че ясно, очевидно не, се, не, стиг, не сме постигнали 13-те месеца определени, включително и от вашата комисия. Имаме ум, умножаване, разширяване е, кръга на нашите аудитори, но и имаме сближаване с гражданите, особено сред младежите. Имаме инициативи с различни европейски университети през 2017 година. Броя на жените в ръководни позити е 37%. Говорим за високи постове и а, в постове по програмата Жени на ръководни места. Очевидно има какво да се желае, но и подобрение има. Имаме нов план за равенство и тук Сметната палата си постави за цел 40% жени на ръководни постове. Очакваме да бъде достигнат през едните години. Много внимателно управлявахме нашите ресурси. Имаме 5% съкръщение на персонала в вътрешните доклади дават положителна оценка, повишена сигурност за персонала и екологичната сертификация. Би получихме екологичен сертификат ЕМАС. Мисля, че през 2017 година Сметната палата изпълни своята задача да подкрепя парламента, и да даде своя принос за по-добра организация и отчетност. Освен това, започнахме да при изпълнение да прилагаме реформите за нови политики и нови финансови и административни инструменти, които бяха въведени доклада за дейността е, ни ви е предоставен. Дали сме и писмени отговори на вашия въпросник, а разбира се, аз съм на ваше разположение за допълнителни въпроси. Председателя, поздравявам ви, включително и за това, че спазихте 5 минути. Госпожо Аяла Сендер, имате думата в качеството на докладчик. Благодаря, господин председател. Още веднъж извинявам нашия колега поради заболяване. Той не може да присъства днес и ме натовари да поставя неговите въпроси. За контактите с Олаф и нещо, искаме да чуем нещо повече, как върват е, преговорите с е, бъдещата Европейска прокуратура аудиенция. Не, не искаме сега да навлизаме в конкретни е, случаи, е, но бихме искали все пак е, да чуем как стои въпроса с изслушванията за да се получи поглед относно присъствието на съответните членове, как изглеждат нещата за по-нататъчните дейности. Ще ни са да получим информация за това. Освен това, споменахте въпроса за равенството и мерките, които вземате в тази област. Мисля, че тук също трябва да опитаме в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност, да припомним на държавите членки, че е необходимо да въведат процедура да посочват винаги кандидат, кандидати мъже и жени при назначаване на определени постове с цел да се постигне целта за равенство при назначенията. Що се отнася до конкретните инструменти, говорихте за 40% на квота за жени е, вие смятате, че това е обективно изпълнимо. Въпросът е в какъв срок, кога да очакваме постигането на този процент. След това. Стана дума за външна оценка и експерти относно преструктурирането на банките. Дали не е по-разумно тези средства да се използват за подобряване експертизата в съответно е, в самата сметна палата. Това е тема, която ще продължава да ни занимава. След това конфликтът на интереси, подбор и оставане на работа на някои от членовете. Оставаме с впечатление, че има известен подбор, проистичаща от интереси, преди участието в работата на Сметната палата. Какво ще кажете по този въпрос? И освен това искам да чуя как Сметната палата ще се погрижи за да отстрани всякаква сянка на съмнение относно конфликт на интересите на вашите членове. Темите са наистина много деликатни и това, че провеждате целенасочен бюджетен контрол е наистина много хубаво. Хубаво е да изчистим и всякакви съмнения. Хубаво е да има и по-голяма мобилност на членовете на Сметната палата, за да няма, така да се каже, заседяване и специализация по определени теми. Така че това да се отрази на неутралността си. Благодаря, господин генерален секретар. Ще отговорите ли на въпросите? Отговор да, благодаря. Ще започна с Олаф е, доста сме напреднали в работата по споразумението. Искам веднага да кажа, че преди това ново споразумение, чието подписване предстои, но още преди това нашето взаимодействие с Олаф беше факт и протичаше много добре, нормално. Съвсем неодавна организирахме съвместно дни за квалификация и обмен на добри практики между институциите. Имаше известни пречки при обсъждането на теми като ролята на европейския прокурор, тема, която ще трябва да следим внимателно. Тя засяга и Олаф. Но въпросът е как евентуално сметната палата следва да третира евентуални случаи на измама ако и когато имаме информация, ще ви запознаем с удоволствие по-подробно относно бъдещето ни сътрудничество с Олаф и ЕПО което обаче ще зависи от това как, как ще бъде определена ролята на Европейската прокуратура за бившите члено, за бившия член на Сметната палата няма да навлизам в подробности, но ще кажа, че на 29-ти предстои обсъждане на въпроса. Ето какво имам да кажа по въпроса. Още през 2016 година Сметната палата прие, възприе мерки във връзка с уреждане въпроса за ползване на служебни автомобили и така нататък. И още през тази 2018 2018 година вече разрешението за командировки на членове бе взето през февруари това е задача на председателя от февруари тази година. Това е от компетентността на генералния секретар. Всичко това е обект на последващи предварителен вътрешен контрол, както и всички дейности. Преди това също имаше проверки, но те се извършваха пряко от председателя. Сега имаме по-сложна и по-солидна система, защото компетентните лица разполагат с система, която дава възможност за много повече за осъществя, за проверка на много повече движения и командировки. Освен това, доклада на Олаф. Става дума за един конкретен случай, не за системен проблем. По въпроса за равенството 40% и квотите за участие на жени. Нека да кажа, че в някои звена, например администрацията, това вече е факт. И някои по-низки ръководни нива. Там броя на жените надхвърля 40%. Квотата се отнася особено за проверяващите, за аудиторите. Наистина прогнозата ни е обективно изпълнима някои ръководни лица минават в пенсия и се надяваме, че можем до 27-29 година да постигнем този процент. За преструктурирането на банките. Ние работим, ако предпочитате, на три фронта едновременно. От една страна подобряване на вътрешните и собствените познания на нашите служители, защото въпросът за преструктурирането на банките е тема, където не разполагаме до момента с много експерти. И много от експертите работят по-скоро в Европейската Централна банка, което никого не изненада. Искам да кажа, трудно е да се намерят експерти. Имаме е, назначения, имаме и вътрешни мерки е, за обучение, но се налага да прибегнем до външна помощ, особено за да можем да извършваме тези конкретни проверки, а пък и да разширяваме собствените си знания по въпроса по конфликта на интереси. Сега не мога да се спирам на всеки отделен случай, но както предполагам знаете, членовете на Сметната палата са задължени да подадат декларация, която се проверява от председателя. Освен това, за тях въжи етичен кодекс. И ако даден член вижда конфликт на интереси, е, имаме случай на отказ от одит или поне е, информация по въпроса. Тази система работи добре. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря. Благодаря, господин генерален секретар. Сега ще чуем докладчиците в сянка. По две минути, господин Салафранка. Първо вие. Hemos visto con satisfacción que en 2017 el tiempo medio transcurrido entre el comienzo de una tarea de... Виждаме, че през 2017 година средния период между началото и края на проверката е 14,6 месеца. Това е най-краткият период от 2012-13 година насам. сам изготвянето на доклади е, до сега от, отнемаше 13 месеца до окончателното им представяне, 16 месеца, така че сме е на лице подобрение. Доближаваме се до желаните суми. Една, един сериозен процент от докладите са представени в удовлетворителен срок. И все пак има въпроси, които, по които не сте дали удовлетворителен отговор на въпроса въпросника. Социалните мрежи. Нямаме информация за това какъв е броя на последователите. Полезно е да се знае това. 15 въпрос за заплатени и платени дейности. Нямаме отговор. 13 също изнесени дейности с цел смекчаване съкръщенията на персонал, но без подробности. След това по въпрос 37 за командировките. Говори се за 2014 година. Не, не сме наясно как са се променили нещата до 17-та. Господин Клинс. Микрофон. Ако обичате. Да, благодаря. В доклада се споменава така наречения проект за сигурност, който е струвал немалко милиони. Бих искал да науча нещо повече за този проект. Дали става дума за нещо еднократно или евентуално и през следващата година ще продължи и ще се повтори. Интересуваме освен това има ли взаимоотношения между Европейската сметна палата и националните сметни палати, какъв вид е, отношения се поддържат, дали сметната палата на европейско равнище е, така да се каже, един вид е, е, двигател и център на всичко това, което може в крайна сметка да се постигне и в държавите членки. Е, виждаме, че е, нещата е, върват добре по отношение на новата пътна карта и се надявам, че в другите институции следващата година ще отчетем същото. Господин Явор, благодаря, господин председател. Ще се опитам да съкратя моите бележки с около една минута ще се задоволя. Започвам с заключенията. Ако остане време, вече ще се върна малко назад към специалните случаи. Господин Гарсия, вие споменахте във връзка с някои индивидуални отделни случаи. Е, има проблеми, но не е системен проблем не съм абсолютно сигурен, че става дума точно за отделни проблеми във връзка с отделни случаи. Контролът, надзорът трябва да обхване всички членове на Сметната палата и този контрол, ако покаже, че действително няма системни грешки, така да се каже, и проблеми, тогава ще се съглася с вас. Така че е, сега ще попитам е, Сметната палата дали е, ще се осъществи именно един такъв контрол, ще има ли съответно контролиране и на финансовите средства във връзка с проверките. Да. Господин Де Йонг, нямам допълнителни въпроси в конкретния случай. Благодаря ви. Нека да се върнем тогава към генералния секретар на Сметната палата. Имате думата, господин Гарсия. Да, благодаря въпроса за социалните мрежи. В Twitter имаме близо 7000 последователи, е, е, а 3000, 363 е, е бройката за Twitter. Сега, не мога да ви кажа как точно са се развивали нещата през последните години в това отношение, така че не мога да отговаря, съжалявам, господин Салафранка, на следващия въпрос, който зададохте. А сега, по другите въпроси, е, други е, източници за приходи, нямаме такива. Имаше случаи, в които да кажем, е, един служител бе поканен да участва в една комисия за селекция. И тогава се поеха нощувките и пътните разходи, нищо повече. По 33 ти въпрос. Е, изнесените, екстернализираните дейности е, във връзка с ПМО е, имаше така, специални указания за това как точно трябва да се отчитат е, разходите във връзка с някои от тези изнесени дейности. Те е, на практика не се свързват пряко с е, бюджета на Сметната плата. имаме и друг инструментариум във връзка с Paymaster Office на комисията. Е, сме го разработили, така че е, взаимодействието с другите институции се осъществява по тази линия. Възнаграждението е, за тези задачи е също съвместно установено. Това ни дава възможност всъщност да бъдем по-ефективни, да съкратим административен персонал – и също времено да запазим е, тези административни е, служители, които са абсолютно необходими, за да действаме е, оперативно добре. Сметната палата работи много добре, подготвя се за получаването на сертификата по ЕМАС, който се надяваме, че ще получим. Имаме и специален доклад във връзка с ЕМАС. Вътре ще намерите всички мерки, всички индикатори. С удоволствие ще ви го предоставим. Заплановани са и други действия. Намаляване на пластмасовите отпадъци и изобщо използването на пластмасови продукти в нашата институция. Мисля, че и това е важна стъпка и скоро ще отбележим значителен напредък. Говорим за проекта за безопасност или безопасно място. 7 милиона близо са отделени, за да се изгради една ограда около сметната палата и е, по-добре да се е, охранява входа за контрола на влизащи лица. Е, Люксембургската, испанската полиция, Интерпол които разполагат с подобен опит, ни помогнаха много. Освен това, изградихме една система с, за наблюдение с камери. Имаме и една вътрешна система за, с високоговорители за съобщения в случай на евакуация. Това също е еднократен разход. Що се отнася до сътрудничеството между Сметната палата и останалите партньорски организации в държавите членки, това е уредено в договора за функционирането на Сметната палата. Ние имаме естествено определени задачи за сътрудничество с националните аудитиращи органи и за подпомагане на националните институции. Има една определена рамка в е, е, тази тези рамки се организира и годишната среща на председателите на сметните палати в Люксембург. Ние разглеждаме е, е, различни теми, свързани с професионалната ни дейност, е, обменяме информация и опит във връзка с определени проверки, с процедури, производства. Има обмен на служители и, и консултации с съвместно с националните институции. Господин Явор зададе въпроса за проблема, дали той има системен характер или е, се отнася само за отделни случаи. Да, специално във връзка с ОЛАФ, е, аз съм категоричен, че не става дума за системен проблем, а за един отделен случай. Е, председателят на Сметната палата, господин Лейне, вече съобщи, че ще се извърши проверка – при условията на старата система и при условията на новата система, така че е, много скоро най-вероятно ще се назначи и докладчика от господин Лене. Благодаря. Благодаря е, за отговора на въпросите и за е, предложената допълнителна информация, която ще предоставите на колегите. А сега преминаваме към останалите четири институции. Бихме могли да ги разгледаме заедно. Всеки генерален секретар ще получи по 5 минути. Започваме с Европейския економически и социален комитет, господин Брюнети. Благодаря, господин председател. Дейностите на комисията през 2017 година бяха в съответствие с законодателния мандат. Прият ми се 150 становища и доклади. Усилията бяха засилени чрез комуникация, най-вече комуникация с други институции, за да имаме максимално силен ефект на местно равнище, както и за по-тесни връзки с гражданското общество. Бяха извършени доста дейности, свързани с това да се доближим до местното равнище, така наречената инициатива Going Local, за да може да има по-тесни връзки с различните участници на гражданското общество. Конкретни примери за приноса към работата на Съюза. Работихме по Бялата книга за бъдещето на Европа. 27 дебата бяха организирани в тази връзка с участието на повече от 1000 участници. Имаше също активно участие в европейския семестър и в социалния стълб. Друг важен елемент беше създаването, заедно с комисията, на платформа за кръглата економика. Това е въпрос, който е в основата на законодателната дейност на Съюза по-настоящем. Освен това, имаше съществено увеличаване на унези, които ни следят в е, Twitter и YouTube от е, съответно 20-24%. Изпълнението на бюджета е на много високо ниво. 96, над 96% имаме много строга бюджетна дисциплина. Освен това, много сме доволни и горди, че не са отправени никакви забележки или препоръки от страна на Сметната палата по изпълнението на бюджета за 2017 година. Ние намалихме състава с 1%, какъвто беше процента, който беше установен през 2013 година. Имаше също трансфер на прехвърляне на служители от Економическия и социален комитет към службата за научни изследвания в Европейския парламент, който намали над 5% състава. 53% са жените в средно управленско ниво. Продължихме да установяваме контакт с различните комитети, заедно с Комитета на регионите по работа по различни доклади. Имаше средносрочен преглед през 2017 година, свързано с превода, с управлението на сградния фонд. Имате детайли за това как се изразходват парите на дънокоплаците в тази сфера в отговорите на писмените въпроси. Имаме сериозни инвестиции в информационни и комуникационни технологии, възлизащи на 3% от бюджета ни. Друг важен елемент, по който работим, е свързано с заседателните зали – Заедно с Комитета на регионите ние наемаме помещение в сградата Майер. Позволете ми също да кажа няколко думи за въпроса за това как се справяме с въпроса за турмоза. Ние гледаме като институция много сериозно на този проблем. Има инициативи, които се предприемат на ниво членове на комитета. Има също активни действия от страна на председателите на съответните политически групи. Искаме в средносрочна перспектива да има значителна реформа на административния апарат, за да се наблегнем на предотвратяване и противодействие на турмоза на работното място. Въведохме през тази година етични съветници в областта на <clears throat> турмоза и защита на подаващите сигнали за нередности. Искаме да се премахнат всички пречки пред това хората да могат свободно да изразяват своето мнение. Създаваме условия, които имат проблеми на работното място, да споделят това. През 2018 година имаше <clears throat> някои фактори, които доведоха до подаване на сигнали. И аз не мога да споделя повече информация по този въпрос, но ние ще помогнем на колегите. Има анкети, които са в ход. Осигурява се също психологическа и медицинска помощ, така че всички опции се разглеждат. Достоинството и респекта на работното място са основни принципи, на които държа и ръководството и администрацията на Економическия и социален комитет. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за вашата информация. А сега преминаваме към господин Будинек, който ще представи Комитета на регионите. Благодаря господин заместник председател, господин Воган, а, господин Вон. Добро утро на всички уважаеми членове на Европейския парламент. Добро утро на а, а, докладчика госпожа Аяла Сендърс. Няма да навлизам в всички подробности във връзка с администрацията и управлението на средствата. Ще се спра първо на а, на подготовката за годината а, на европейските избори. Ние започнахме още през 2017 година с, а, а, заедно с нашия посестрима или побратим, както се казва, комитета а, за економически и социалния комитет на Европа. А, през тази година от февруари имахме и няколко ни 50-та годишнина от създаването на нашия комитет през февруари, което така надхвърли обичайното за предишните години. От 2014 до 2019 година ние, както знаете, бяхме поставили акцента върху подготовката за изборите на европейско равнище. Господин Таяни ни призова за това да работим за демократичните избори, е, за правилната подготовка и подходящия начин на избор на демократично избрани депутати. Е, нашият заместник-председател е, всъщност ръководи цялата тази дейност. Съвместно с всички наши партньори в държавите членки ние насърчаваме работата най-вече е, с социалните медии по е, повод на предизборната кампания. Опитваме се е, системно да присъстваме и в съответните региони, максимално близо до гражданите 180 са общо диалозите, които сме провели през отчетната година. Достигнали сме до 40 000 граждани в различни региони на Европа. Така, основната целева група са младите хора, които трябва да бъдат особено активни и да защитават европейските идеи и ценности. Тук в Брюксел проведохме една голяма среща, най-голямата 1500 бяха мултипликаторите, които участваха в тази среща с цел да се подкрепи европейския проект като цяло. На второ място Нека да се спра на успешната синергия и комуникационната стратегия. През февруари е, следващата година започваме с е, честванията за 50 годишни на много е, Тясно е сътрудничеството ни с определени комисии в парламента, но също и с всички политически групи. И дългосрочната стратегия трябва да бъде подготвена своевременно, за да можем да я представим ръководен момент ще бъде многогодишната финансова рамка 1,3 от БНД всъщност представлява бюджетът на нашия комитет. Естествено, тези средства се изразходват най-вече в полза на регионите в процеса на сближаване – Имаме е, естествено е, и е, множество мултипликатори от подбраните страни, в които ще бъдем особено активи. Три категории региони ще бъдат представени в съответните регионални проекти и тези регионални проекти са от огромно значение за гражданите, защото те а и за нас, защото именно тези проекти демонстрират чудесно какво е направила Европа за гражданите. На регионално равнище 24 от нашите членове активно участваха в оперативното осъществяване на проектите и сега вече е, под егидата на нашия председател продължаваме работата по изпълнението. Съвсем кратък е, преглед на някои други е, дейности. Ние поддържаме един постоянен диалог с нашите граждани на европейско равнище, но естествено и на общинско и регионално равнище е, с е, съответните органи на управление и самоуправление в държавите членки. Е, надявам се, че по този начин ще се развиват успешно нещата и в бъдеще. Ще бъде се радвам да отговоря на вашите въпроси. Госпожа Тянело ще представи Европейския омбудсман. Благодаря, господин председател. За мен е чест да представя службата на Европейския омбудсман за първи път, тъй като от септември изпълнявам длъжността на генерален секретар на тази служба. Ние непрекъснато разширяваме спектъра на нашите основни дейности аз след, това, след като представя основните дейности, ще се спра и на ефективността на администрацията. През отчетната година ние е, продължихме с изпълнението на стратегията на омбудсмана. Повече прозрачност, повече видимост за службата е, за гражданите и правото на гражданите да се обръщат към Европейския омбудсман в случай на е, жалба и проблеми с администрацията на различни равнища. През изминалата година непрекъснато нарастваха жалбите и контактите с Европейския омбудсман, не само жалбите, включително и в социалните медии, като Инстаграм, Твитър. Имахме много последователи, така че по този начин ние се опитваме и чрез тези нови медии да достигнем до повече граждани. Получихме повече жалби в рамките на нашия мандат и започнахме редица проучвания във връзка с подадените жалби. Проучванията е, имат много широк е, обхват. Ще дам само три примера, за да демонстрирам въздействието на нашата дейност приключването на стажа в Европейската служба за външни дейности ЕСВД. Това бе жалба, подадена от един млад стажант политиката на Европейската комисия за публични консултации е, е, имаше е, също жалби от граждани и разпоредбите за някои от изпълнителните агенции, най-вече по отношение на разнообразието от генетично модифицирана царевица, жалба подадена от Френска асоциация. Е, стратегическите ни задачи са много важни. Е, за нас три е, такива стратегически проучвания бяха направени. Отчетността на работата в съвета, освен това инструментариума, който се използва от комисията в определени случаи и разработването и изследванията във връзка с определени нови медикаменти преди е, да бъде подадена е, молба за е, допускане до пазара. Това беше предмета на тези три анкетни проучвания за стратегическо значение. Омбудсмана предлага всеки път някакви решения и те водят и до разрешаване на проблемите в 85% от случаите. Нека сега да се спра на ефикасността и ефективността на работата в нашата служба. Опитваме се да разширим спектъра на нашата дейност. През 2017 година 95% е изпълнението на бюджета. Имаме е, една е, много всеобхватна политика по отношение на персонала, на човешките ресурси и политиката за превенция и защита в случай на тормоз на работното място. Нулева толерантност, това е нашият подход в тази сфера. Имаше специално назначен служител, който отговаря за случаите на тормоз и опакванията от тормоз на работното място, а също и един комитет, който разглежда жалбите. Много важна тема за нас. Освен това, равенството между половете, е, е важна тема. За службата става дума е, както за е, административните позиции, така и за тези, които изпълняват управленски функции. Ефикасност при обработката на жалбите. Всъщност основната ни задача има специални разпоредби от септември 2016 година във връзка с срочното експедитивно разглеждане на жалбите, подадени от граждани в службата на Европейския омбудсман. Проучванията са повече от, от 300 и няколко дни през 2016 до 360 3,6 през 2077, като в рамките на 6 месеца успяхме да приключим с проучванията и с цялата процедура по гледане на жалбата за 60 дни а в немалък брой от случаите за 30 дни. Е, това би трябвало да бъде е, и основна цел съкръщаване на продължителността е, на гледането на жалбите за следващата година. Ние започнахме с една много по-стриктна процедура, особено когато става дума за стратегически важни проблеми, визирани в жалбите на гражданите и Позволете ми да се възползвам от случая, за да информирам членовете на вашата комисия, че е, през 2017 година обърнахме особено внимание на добрата администрация и през 2018 е, миналата, е, миналия месец ние е, обявихме награда за добра, добро администриране, като наградата ще започне да се е, връчва от лятото на следващата година. Господин Навес е, от Европейския надзорен орган по защита на данните има думата. Благодаря, господин председател, да се изкажа от името на Европейския орган за защита на данните. Санчес Лопес е, е до мен. Тя отговаря за отдела, който се занимава с административните въпроси. Тя поддържа в добро състояние дома ни като Европейски орган за защита на данните. Изказването ми ще бъде кратко днес. Това, че сме малка организация, не означава обаче, че гледаме лековато на бюджетните ни отговорности. Ние искаме да се гарантира стабилно управление на финансовите и човешките ресурси, като правим три неща. Ние наблюдаваме как се обработват личните данни от европейските институции, което означава, че се опитваме да гарантираме култура на защита на данните, институциите да дават личен пример в това отношение също подпомагаме въвеждането в сила на общия регламент за защита на данните, тъй като въпроса за личните данни е много важен за гражданите. Освен това, ние Работим с законодателите по тези въпроси. 29 консултации сме имали през 2017 61 са консултациите, които са поискани от нас за тази година. До май 2018 дадохме на Европейския борт за защита на данните нужната информация и консултации, свързани с общия регламент. Също извършваме оценка на това как се обработват данните от Европол, създадохме съвета за защита на данните, което беше огромна задача за малката ни организация. Информацията, която се предоставя на докладчика, показва, че ние сме изпълнили всички препоръки по изпълнението ние сме изпълнили всички препоръки, свързани с изпълнението на бюджета за 2016 година. Ще заключа, казвайки това, което казах в началото, че гледаме много сериозно на своите отговорности и, и се радваме, че за седма поредна година Сметната палата ни дава освобождаване от бюджета без по изпълнението на бюджета без резерви. Благодаря ви много за вниманието. Готов съм да отговоря на ваши въпроси, ако има такива. Председателят, благодаря ви. Сега можем да дадем думата отново на изпълняващия длъжността докладчик госпожа Яла Сендър. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които представиха докладите си. Най-напред на Економическия и социален комитет искам да благодаря, да поздравя господин Гронети. Той беше назначен на 14 ноември тази година за генерален секретар. По-рано беше директор, който отговаряше за човешките ресурси и за бюджета. И за това се питам дали може да коментира кога ще бъде назначен нов директор, който да бъде на мястото, което той е вакантил като директор по човешките ресурси и бюджета. Има тясно сътрудничество между парламента, Европейския економически и социален комитет в областта на социалната политика, например, както и други области, които са от съществено значение за регионите. Ние приветстваме подкрепата, която сме получили. Излязохме също с препоръки. замествам днес докладчика, господин Кон. Той ме помоли да каже, че е обезпокоен от разходите, свързани с информационната система, тъй като са много ниски и дали това е достатъчно за изпълнение на препоръките за политиката, които е отправил Европейския парламент. Бихте ли коментирали този въпрос? Освен това, бихте ли казали дали е възможно да увеличите бюджета си, да осъвремените или промените политиката си? Разбира се, ние не искаме да се намесваме прекалено в бюджета ви, да се създава ситуация, при която системите да слушат, да струват повече. Важно е да има действаща информационна система. Друг въпрос е какво е постигнато за подобряване на ситуацията, свързана с разходите за командировки. Искам да ви благодаря за информацията, която дадохте за CV-тата. Има съществено намаляване на разходите, което е впечатляващо от 19,5% относно кодекса за, на поведение за членовете, както и редица вътрешни правила. Бихте ли го коментирали? В въпрос 51 това е само коментирано. Освен това, казахте, че има случаи на турмоз. Бихте ли казали какви мерки са предприяти? Разбира се, аз не бих искала да ви получавам какво да правите, но в нашата институция работят хора с различна култура и не зная дали хора, които са предизвикали проблеми, ще останат на работа, какви мерки предприемате, за да се подобри културата срещу тормоза във вашата институция. Изглежда няма случаи, които да са отправени към Олаф. Въпреки, че според нас има някои случаи, които предстоят да се разгледат от Олаф. Бихте ли обяснили тази разлика? Относно персонала, които се ползват от възможности за по-гъвкаво работно време. Обикновено това са жени. Вие насърчавате ли мъжете също да се възползват от тази възможност, да вземат, например, родителски отпуск и да работят при по-гъвкави условия. Към Комитета на регионите. Благодаря ви, че работихте в такова тясно сътрудничество с нас. Ние приветстваме този факт. Работим много добре заедно, имаме отлични отношения. Няколко въпроса имаме към вас от името на господин Кон. Има ли все още обмен на персонал с Европейския парламент и дали е приключил тази процедура? Искам да задам въпроси за качеството. Въпроса за равенството между половете и качеството, е, според мен, е, показват връщане назад. Има ли увеличаване на наетите на договор служители и на какво се дължи този факт? Дали защото са напуснали много постоянни служители? Имате ли някакъв план за кариерно развитие? Сега към Европейския омбудсман. Отново искаме да ви поздравим за това, че работим много добре заедно. Приветстваме също присъствието на генералния секретар на това заседание. По въпроса за видимостта на това, което прави омбудсмана. Все повече се подобрява видимостта на омбудсмана, нещо, което приветстваме. Искам също да задам въпрос, свързан с работата от разстояние и използване на гъвкаво работно време. Дали имате някакви правила, по какъв начин се управлява този процес във вашата институция? Бихте ли коментирали също относно гъвкавостта? Имате ли някаква стратегия в това отношение? По въпроса за прозрачността и преговорите по Брекзит. Виждаме, че има доста голям брой стъжанти, които не получават възнаграждение, както и лица, които се наемат временно на договори но има е, и известен спад в това отношение. Това увеличаване на товареността на постоянния е, състав. Сега към Европейския орган за защита на данните. Има 21% увеличение на бюджета, нещо, което приветстваме. Това е свързано с промяна в законодателството по защита на данните. Разбира се, тази институция трябва да е водеща и то не само в Европа, но и в глобален мащаб. Освен това, бихте ли коментирали малко за предизвикателствата, свързани с справянето с завишената роля на институцията и бюджета, с който разполагате? Бихте ли казали също нещо за Комитета за защита на данните на европейско ниво, какви точно са неговите функции и по какъв начин е създадена управленската структура в този орган. Бихте ли казали нещо също и за командировките и за откритите конкурси? Председателят, сега нека да се обърна към докладчиците в сянка и други колеги, които биха искали да се изкажат. Най-напред господин Салафранка за две минути. Благодаря, господин председател. В Комитета на регионите, в Економическия и социален комитет се върши доста работа, провеждат се много заседания. Благодаря за тяхното сътрудничество, което имат с нас. Използването на бюджета бележи спад в сравнение с предходната година от 19,2 на 19,1. Какъв е ефекта? Какво ще бъде въздействието на Брекзит? Отговорът, който сте дали, е са доста общи. Също разходите за пътувания за британските членове на ЕКОСОК. Тук също не сме получили много ясен отговор – Разбираме, че има доста висок доза стрес на някои от позициите. Също това може да доведе до увеличаване на медицинските разноски относно сградния фонд. Мисля, че трябва да се представят данни, които да са разбити по институция. Искам да разбера дали можем да получим разбивка на данните за това колко мъже, колко жени са наети. наети. Тук не е необходима действително по-детайлна разбивка. Относно органа за защита на данните, бихте ли ни казали нещо за болничните, член, извинете, въпрос 20 не дава достатъчно информация какви са проблемите с въвеждането на новата система. Следващия е господин Клинц. Благодаря. Въпроса за екосок бе зададен вече от колежката Айла. Няма да повтарям. Комитета на регионите <clears throat> из, по отношение на, на напускането на Бри, по отношение на пускането на бъдещото напускане на британските членове на вашия комитет, посочвате конкретни цифри за до година и по до година. Как ги получавате? Освен това, е, работата и положението на сътрудниците ви в, и в комитета на регионите се оценява негативно. И освен това, и във връзка е, с случая Робърт Макой, който напусна комитета в резултат на много обвинения. Тази година той за трети път печели съдебно дело. Въпреки това, Комитета на регионите не възприема съответното поведение, а именно да се извини и да му признае статута на подаващ вътрешна информация. Какво смятате да направите по отношение на омбудсмана? става дума за командировки, за популяризиране на дейността. Колко са тези пътувания, какво струват те и органа защита на личните данни става дума за рекламни материали за настойно 60 000 евро. Въпросът ми е какви са тези материали и къде се предоставят, разпространяват. Господин Дион. Благодаря, господин председател. Искам процедурен въпрос. Искам да помоля секретарята да учите, че искам да а, обсъдим а, начина по който се провежда това а, заседание, тъй като мисля, че нямаме достатъчно време да обсъдим детайлно всички въпроси. Имам няколко въпроса за видимостта и ефикасността на работата. Когато става дума за видимост, виждам, че има силно желание и енергия за подобряване на ситуацията, но имам въпреки това някои въпроси. Може би в писмен вид бихте ми предоставили по-подробна информация по инициативата да се работи по места Going Local от Европейският економически и социален комитет, заедно с Комитета на регионите, какво предлагате на гражданите, които посещават Брюксел. Все повече са туристическите атракции, които предлага парламента, като парламентариумът. Освен това, какви мерки предприемат тези две комисии да станат по-привлекателни? за посещение в Брюксел. 190 диалога са проведени в 110 региона, но това е добре, но каква е добавената стойност на Комитета на регионите? Надявам се да получа повече информация от писменно представената. Относно ефикасността, ЕКОСОК работи с основни показатели за изпълнението. Не виждаме това в Комитета на регионите. Те само казват, че има административни дейности, че няма такива показатели за изпълнение. Защо има такава разлика? Бихте ли казали също какви нови показатели за изпълнение предвижда ЕКОСОК? Председателят, благодаря ви, колеги. Преди да се обърна отново към генералните секретари на представените институции, да помолим е, економическия и социален комитет и комитета на регионите да отговорят на въпроса, свързан с е, Брекзит. Той беше повдигнат от няколко колеги. Разбира се, аз е, мисля много по него. Бихте ли казали дали сте имали дискусии да се запазят отношенията с Обединеното кралство. Ако Обединеното кралство напусне Съюза, например Комитета на регионите, ще има ли връзки с местните органи на самоуправление, с автономните региони? Бихте ли казали как виждате отношенията при напускане на Обединеното кралство? Сега давам думата на пред генералния секретар от Економическия и социален комитет. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Много такива въпроси бяха поставени. И така, най-напред искам да благодаря на Аяла Сендер. Имаше коментар, който се отнася до намаляването на разходите, свързани с командировките на членовете. Ако съберем дневните и пътните разноски, ще видим, че има намаляване, но то не е значително. Беше поставен въпроса за това как можем да наваксаме липсата на инвестиции в информационната система. Това е трябва да се впише в съвременния контекст и това, което е предвидено от бюджетните органи. Ние се надяваме те да проявят благосклонност, да направят преводи до края на годината, за да може да бъдат покрити нези сфери, в които има слабо изпълнение в момента относно какво се прави по отношение на предотвратяването и на положителна кампания за борбата срещу ам, турмоза. Сказах, че са предприяти административни мерки. Също предвиждаме информационна и образователна кампания, която да е свързана с това как може да се работи в многокултурна среда, така че ние водим такава кампания. Тя е предвидена да продължи и при обновяването на състава след 2020. По, във въпросника се говори за тормоз за 2017. Що се отнася до 2018, ние в 2017 не е имало случаи на турмоз. Ние наблюдаваме обаче ситуацията, не виждаме никакви опции. Ние сме на разположение на всички външни органи на Европейският съюз, които са готови да направят проверка в това отношение на нашата институция. Вие попитахте също как да се увеличи участието на мъжете в формулата за гъвкаво работно време. Ние имаме преобладаващо обаче жени служители. Може би и тук трябва да се проведе кампания за подобряване на информираността сред менеджерите. Също съвместяването на две функции е доста сложно, така че този въпрос трябва да се реши трябва да се намери адекватно административно решение. На господин Салафранка, вие поставихте въпрос за намаляването на бюджетното изпълнение. Има някои дейности, които миналата година бяха анулирани. Това е една от причините. Освен това, ние следим за правото, правилното изпълнение на бюджета и правим максималното със средствата, които са ни отделени от бюджетния орган. Относно Брекзит, аз дадох информация, която не е включена в въпросника. Ние се обърнахме към бюджетния намаляване с размер 320 000 евро. 24 са бройките за първите три, три месечия. От друга страна има също и надбавка, която е свързана с информационните технологии, която също е примахната. Въпроса за така наречения бърнаут или изтощение от работа – това е въпрос, който разглеждаме с медицинските служби, защото бърнаут не се счита за патология. Въпреки това, ние провеждаме образователна кампания с участието на експерти, които се обръщат към най-рисковите категории служители, за да могат да диагностицират подобни случаи ние осигуряваме психологическа помощ на работното място. Освен това, миналата година започнахме нова анкета, за да може да бъдем по-целенасочени при решаването на този сериозен проблем. Господин Дионг постави въпрос за дейностите за работа по места, Going Local – Има доста информация в писмен вид. Това ще спести е, време сега. Относно видимостта, по какъв начин ние участваме. Има такива е, прояви, като Денят на Европа, заедно с Комитета на регионите. Ние участваме в него. Също приемаме доста е, посетители Имаме център за посетителите. Близо 8000 ни посещават годишно. Господин председател, вие поставихте въпрос за отношенията между Обединеното кралство и нашата институция, ако след 29 март до година Обединеното кралство вече няма да е член на Съюза. Ние обмисляме този въпрос. Имаме работна група, която разглежда и административните аспекти, както и бъдещите отношения, без да изпреварваме това, което ще решат вземащите политически решения. Ние бихме искали да имаме много силен диалог с нашите умолози от Обединеното кралство. Благодаря. Имаме още една точка за обсъждане, така че мога ли да помоля е, да се поберете в 3 е, минути остана, в 5 минути останалите. Комитет на регионите. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Госпожа Яла Сендър да, е, да отговаря. Да, да, преустановихме тези ден, защото а, а, се включихме с 24, пардон, 23 а, компонента. Сега равнопоставеността на половете е постоянно предизвикателство пред нас. А, включихме тук, разбира се, и заместник началник отдели и ръководители на отдели. Полагаме големи усилия по като говорим за проценти. Няма да се спирам в подробности но като говорим за средното и високо ниво на менеджмент, ние заоставаме в сравнение с другите институции, защото сме по-малки, но по отношение на функционалното управление имаме 50%, така че тук сме добре конкретни цифри. Да, имаме повишение във връзка с повишените усилия за сигурността, което е свързано свързано и с организационни промени, защото бяха потърсени вътрешни синергетични ефекти за по-дългосрочни е, договори, не времени. Господин Макой, да, работим по въпроса от доста време и искам само да подчертая тук, че Комитета на регионите, както е, е, сме имали случаи при други решения, на на съда, напълно прилагаме тези решения в съответствие с решение на съответните комисии. Мога да ви потвърда, че има ясно, категорично намерение въпросът да бъде приключен от двете страни при пълно спазване на регламента за персонала и други, друг, останалата уредба. Така че ще разгледаме различните альтернативи. Датата за това е 4 декември. По-нататък. Мисля, че е, отговорих е, на всички въпроси на господин Салафранка. Въпреки, че въпроса за аут е, положението не е идеално. В момента имаме 7 такива случаи, всяко, всеки от които е в повече. И това е въпрос, който се опитваме да предотвратим с, с заостряне на вниманието, обучение и така нататък. И превентивни мерки за разходите за, за наемане, ще, кажа, ще ви ги получите допълнително но ще се върна към казаното от колегата от ЕКОСОК. Ще ви представим информацията. Господин Клинс, Брексит ще повторя до голямо степен казаното от колегата. 24 члена ни напускат със свързано с всички разходи които няма да им се предоставят повече за персонала. Въпросът е в развитие. През 2017 година направихме първото проучване на удовлетвореността на персонала. Нивото на задоволство е високо, над средното ниво в другите институции, но раз... не споря, че може да търсим подобрения. За това и ще направим интервюта при напускане е, с е, и ще ви предоставим информацията. Господин Де Йонг, за видимостта. Много съм доволен да, от този ваш въпрос, защото говори, че трябва да си общуваме повече. Това е много важно. И го подчертавам три пъти дебело. 180-те е, е, мероприятия са наши, изцяло наши. Е, ние заедно с Европейския парламент е, стигнахме до 40 000 европейски граждани. Лично ни е ето нашия документ, който мога да ви предоставя не само с мероприятия за събитията, но и за резултатите. И аз изпращам в момента този материал на съвета с молба да го приложат към заключенията на съвета. Писали сме на господин Туск. Сега питате за публичността. Не сме богата институция, нямаме музеи, дай Боже да имаме, но ние сме първата европейска институция, която започна с, а, е, широко прилагане на виртуалните възможности и с а, е, онлайн обучение за е, демокрация, за регионално развитие и така нататък. Подчертавам, ние сме първата европейска институция, която прави това. А, е, имаме годишно около 40 000 посетители и мисля, че това е добра цифра. В отговор на господин е, заместник председателя имаме нарочна група за Брексит, имаме контакти с колегите от Ирландия, Северна Ирландия, Шотландия, защото ние се опитваме да работим на национално ниво. Там, където има национални проблеми, ние се опитваме да постигнем компенсация на, на регионално ниво. Имаме нарочен документ търсим възможност за европейски групи за трансгранично сътрудничество е, проучваме е, асиметричното отражение на Брексит върху е, регионите и сме в контакт с главния преговарящ. Напълно съм съгласен с казаното от вас и отделяме голямо внимание на въпроса. Благодаря председателя. Моля, изпратете ми документите, за които говорихте. Ще ви благодаря много. Европейския омбудсман. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на различни отделните въпроси малко ще ги прегрупирам. Разбира се, оставам на ваше разположение за допълнителна писмена информация е, и конкретни цифри е, за гъвкавото работно време и е, рабо, дистанционна работа. През 2017 година имаме нови правила за подобряване на баланса между личен и професионален живот. Резултата е много приличен. Новата система е също така има за цел а, да ни даде по-голяма гъвкавост да се справяме с отсъствие. Използването тези възможности за гъвкаво и работно време при мъже и жени, както вече стана дума и това характеризира всички институции в момента отбелязва се един наплив на работещи, специално жени. Те и, и спол, двата пола използват еднакво възможностите, но е, жените по-често използват тези възможности, просто защото са повече на брой, но мога да дам допълнително конкретна информация. Е, за временните договори, така наречените contract agents, е, имайте предвид, ние продължаваме да работим за високо ниво на омбудсмана, не само за самия омбудсман, но това е свързано и с контакта с европейските граждани. За това ние имаме за цел да проведем повече е, дейности, проучвания, стратегически текущи проучвания в рамките на основната ни дейност с ограничени ресурси. Както казах, аз започнах работа като генерален секретар от 1 септември. Мога да уверя всички вас, че аз много внимателно следа за щатното разписание, е, е, всяко щатно място и вече се разбрахме с госпожа омбудсмана да изготвим конкретен доклад по този въпрос. Така че ако забележа някакви тревожни ситуации, бъдете уверени, че ще поставя въпроса и съм на ваше разположение да продължим дебата по този въпрос. Въпрос за мисиите и командировките на омбудсмана ще се върна към екипа, с който се работи. Това е, е една от европейските институции, която все още полага усилия да изгради е, да, да постигне по-голяма значимост, не просто заради имиджа, а заради по-тясна връзка с гражданите. Това е пряко свързано с задачите на а, е, омбудсмана и за това и пътуванията. А, е, среща с мултипликатори, с различни хора, всичко това можете да видите на нашия сайт, но отново ще кажа, готов съм да предоставя при необходимост допълнителна информация и по подробности. Благодаря. Председателят, благодаря и накрая отговорникът за органа за защита на личните данни. Благодаря, ще бъда кратък. Преди всичко благодаря за любезните коментари на госпожа Яла Сендер и господин Сала Франка. Отбелязахте разрастването на нашата институция, което е важно предвид нарастващото значение защита на личните личните данни. Благодарим за подкрепата на парламента в цялост и конкретно на вашата комисия, за да получим необходимите ресурси. Ние искаме да поддържаме ниво на развитие, както националните органи за защита на личните данни. Не е достатъчно, но е, ние от Европейския съюз просто трябва да бъдем в крачка с националните органи. Благодарим много за подкрепата и ресурсите. Е, спомена се, че Европейския комитет за защита на личните данни работи. Ние е, имаме, работим на базата на директиви. Е, тоест, прилага се национално законодателство. До сега беше така, сега вече имаме регламент, който се прилага на, в цяла Европа и вече ще имаме европейски орган. За жалост, законодателят не беше готов да направи тази стъпка, затова имаме ново координиращо звено. Но съм убеден, че европейското измерение на този орган и секретаря, секретаря на този комитет поема и защитата на личните данни, което е обвързано и с съответно финансиране и бюджет. Господин Салафранка за затрудненията с модула СИСПЕР. Това е по-скоро докладване в управление на човешките ресурси. За това комисията не искаше да поставя въпроса за технологията за обработка на личните данни в този аспект. Но сега прокарахме нов модул и колежката Мариана е, ми каза, че в петък ще имаме среща за обсъждане на този нов модул. Надявам се в близко бъдеще да мога да ви предоставя така желаната допълнителна информация. Благодаря с това. Приключвам тази точка от дневния ред. Благодаря на всички генерални секретари и докладчика за чудесните изказвания. Сега пристъпваме към следващата е, шеста точка от дневния ред. Имаме само 40 минути, защото в 12 имаме съвместно заседание с Комисията по бюджет. Много моля напускащите по Пазете тишина, за да можем ние веднага да продължим работа по следващата точка. Okay, I, I'm going to start the next item in, in 30 seconds. Така, започваме с следващата тема. Е, много ви моля, е, бързо да напуснете залата, ако нямате намерение да оставате. Колега, е, колеги, моля ви, тези, които напускат, да го направят бързо, за да започнем с следващата точка от дневния ред. Okay, let's, uh, let's make a start to the, the next item. И така, нека да преминем към следващата тема освобождаването отговорност на съвместните предприятия. Първо ще дам думата думата на госпожа Галпелц от Сметната палата. Е, тя дълго време бе и член на нашата комисия, така че ми е много приятно да я поздравя. Благодаря, господин е, председател. Трябва първо да кажа, че съм много щастлива, че съм отново тук в Европейския парламент след повече от една година и виждам познатите лица на бившите колеги. Що се отнася до нашия е, доклад за съвместните предприятия за 2017, трябва да кажа, че както всяка година ние аудитирахме е, и издадохме съответните становища за е, надежността на сметките, за законосъобразност и редовност на основните операции. Ние всички знаем, че съвместните предприятия са много важни за промишлеността на Европейския съюз, като публично-частни партньорства е, и изследователски групи, е, така че отделяме особено внимание на тези предприятия. През 2017 всички съвместни предприятия разполагаха с общ бюджет от 2,1 е, милиарда евро. Е, в сравнение с 2016, ще кажа, тогава бюджетът е бил 1,8 е, милиарда. Около 2% представлява този бюджет от общия бюджет на Европейския съюз. Както знаем, във връзка с финансовата регламенти, одитът е, на надежността на и точността на сметките е изнесен, той е прехвърлен на външни независими аудитиращи фирми при смесените предприятия е, Сметната палата е, всъщност извършва проверка върху надежността на работата, която са извършили тези външни изпълнителни. Така, за 2017 година трябва да кажем, че е, в крайна сметка добре са се справили е, по отношение на сметките, е, сместните предприятия, когато става дума за материалните, за съществените аспекти, финансовите позиции, резултатите от операциите и е, финансовите потоци са в ред, така че имаме становища за 8 смесени предприятия без резерви. Що се отнася до операциите, съпровождащи годишните сметки, трябва да кажем, че редовността и е, законосъобразността е, във всички случаи отговаря на е, така, е, по съществените въпроси на нашите е, очаквания и стандарти, с изключение на Excel. Е, през изминалите години е, ние издадохме е, и е,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 становище с резерва за Excel в резултат на нехармонизираните методологии, които се използват от националните финансиращи органи. Това не позволява изчисляването на по надежден начин на средно претеглена грешка, както и на остатъчна грешка. Както и да е, е въпросът се отнася само до е, рамкова програма 7 и до плащанията в тази програма за Хоризонт 2020 така, последващите одити бяха направени от общата служба за аудитиране на комисията. Трябва да отбрежим, че рамковата програма номер 7 е, приключва, така че този е, проблем ще изчезне през следващите години. През 2016 издадохме и е, една бележка с обръщане на внимание за предприятието за термоядрен синтез Fusion for Energy, Сметната палата е, отбелязва положителния напредък е, е, във връзка с управлението и контрола, но също времено иска да обърне внимание, че съществува риск от допълнителни разходи и повишаване на разходите и забавяне на изпълнението. Освен това, през 2017 е, комисията приключи с оценката за предприятията по седмата рамкова програма и е, е, има е, една междинна оценка за 2020 за хоризонт за Хоризонт 220 и рамковата програма, смесените предприятия имат средно ниво на изпълнение, съответно 82% и 23%. В заключение мога да кажа, че потвърждаваме положителните резултати от предишните години е, и е, приветстваме това, че са предприяти от смесените предприятия колективни действия, както по отношение на контрола, така и по отношение на бюджетните и финансовото управление и е, през 2017 имаме общо 8 становища без резерви, една във връзка с надежността на сметките, едно становище с резерва за Excel и едно с обръщане на внимание за термоядрения синтез. Благодаря ви много. И сега ще изслушаме, но преди да изслушаме всъщност отделните предприятия, ще дам думата на нашия докладчик. Благодаря. Господин председател, ще бъда е, колкото е възможно по-кратка, е, но е, ще направя една обща оценка в началото и след това ще задам четири въпроса. Благодаря на Сметната палата за всеобхватната информация по същество. Благодаря и на съвместните предприятия за техния принос и за изпълнението на а, нашата програма в Европейския съюз като цяло. Благодаря и на комисията за това, че ни е предоставила а, много а, подробна информация във връзка с а, предприятията по Хоризонт 2020. А, е, ние действително много разчитаме на тези данни и доказателства, предоставени от а, комисията. И така, изследванията, проучванията, иновациите, образованието, Хоризонт 2020 е програмата, която отговаря за всичко това в крайна сметка и средства бяха отпуснати, но Естествено, много важно е те да се използват рационално, за да можем да постигнем именно това образователно ниво и това е ниво на иновации, което ще ни направи конкретно способни по отношение на глобалните ни конкуренти. Различни сектори, различни индустрии, различни фактори е, са обхванати в е, е оценката за 2017. На много голямо е постижението е, е, от гледна точка на мобилизирането на различни заинтересовани страни. Естествено, успехът е по-голям, когато всички ние работим в една посока но а, оценката не се отнася единствено а, само до това как управляваме средствата и как изпълняваме задачите, а дали а, отговаряме на очакванията за лидерство. Много експертни групи а, призовават за разширяване на а, заинтересованите страни, които се включват в а, отделните програми и проекти. Така че първият ми въпрос към представителите на съвместните предприятия. Тук е как виждате разширяването на обхвата, обхващането на повече предприятия от промишлеността? Е, е, включително и малки и средни предприятия, така че те да се включат в работата на консорциума и да добринесат е, за една по-голяма добавена стойност. Какво точно предвиждате в това отношение? По отношение на изпълненията и добавената стойност, аз имам едно становище, което вече е известно, така че няма да се спирам на остатъчната грешка, която не е, трябва да бъде под 2%, е, и някои слабости в е, е, сферата на обществените поръчки. Много важно е да се спазват ключовите индикатори за изпълнение. Хоризонт 2020 съдържа известни предизвикателства, но и когато говорим за подпомагане помагане на целия този инструментариум във връзка с местните предприятия, естествено, ние трябва да имаме добри основания и до този момент е, всъщност още не са постигнати е, стандартите и индикаторите е, за изпълнението. Така че в бъдеще призовавам за повече внимание в това отношение. Реални цифри, реални резултати са необходими в това отношение. Междинната оценка, за която стана дума, 34% от проектите всъщност постигат целите си и или постигат и неочаквани резултати. Макар, че не всичко, което е, е, е изброено в техническото приложение, е постигнато. Така че е, важно е да се постигнат повече от е, посочените в е, текста и приложението към е, проекта е, цели и е, е, да се спазват индикаторите за изпълнение, не само да се внимава за законосъобразност и редовност на операциите. И как можем да постигнем това? В края на 17-та година инструментариума за управление на Хоризонт 2020. Това е един механизъм към комисията. Всъщност не е, доведе до е, е, желания резултат. Става дума за злоупотреба, може би, и как точно трябва да работят инструментите, за да не се стига до нежелани резултати. И още нещо. Информирана съм, че настоящия регламент не подпомага сътрудничеството между съвместните предприятия което би повишило е, ефективността и добавената стойност при споделянето на ресурсите, на знанията, е, на е, извлечените полуки и изводи. Така че споделянето на иновации би трябвало да бъде също в центъра на вниманието ни. Становището с съвместните предприятия и на Сметната палата, и на комисията показва много възможности за отстраняване на слабостите и постигане на много по-висока степен на сътрудничество и синергия. Така че очаквам сега вашите презентации и вашите отговори на въпросите, които формулирах. Благодаря, господин Зайчавски, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря много на Сметната палата и на докладчика Длабайова за отличната работа. Европейската сметна палата всъщност се състои от немалко членове, които преди това са работили в нашата комисия и са много опитни в това отношение. Хубаво е да се подобри финансовото управление на съвместните предприятия. Липсата на ефективност, естествено, се е, отразява неблагоприятно на крайния резултат. Сметната палата е, е, дава много положително становище по отношение на, финанс... на управлението на финансовите средства. Ние очевидно трябва да подкрепим дейността на съвместните предприятия, но без да правим компромиси по отношение на редовността и прозрачността, видимостта. Трябва да опростим схемите за финансиране – Имаме три пласта а, в това отношение. От една страна Хоризонт 2020, след това националното ниво и третото ниво е а, приноса на промишлеността. Трябва да а, постигнем повече прозрачност и упростяване. Но за да постигнем упростяване и за да постигнем една а, едно взаимодействие между трите нива, трябва да повишим прозрачността за съвместните предприятия. Така че аз се обръщам с призив към тях да информират обществеността за техните проучвания, за техните изследвания, за резултатите от тях. Нуждаем се от ясна стратегия на европейско равнище, която да определи е, много добре е, и европейското, и националното равнище екосистемите е, трябва да се укрепят е, чрез е, съвместните предприятия. Това трябва да бъде наша основна цел. Ние трябва да сме водещи по отношение на изследванията и иновациите. Трябва да се опираме на социалното въздействие от дейността на тези съвместни предприятия. Благодаря ви. Господин Кош. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, И така отново говорим за освобождаване от отговорност във връзка с бюджета и изпълнението на бюджета. Търсим и положителните елементи, но също и слабостите. Докладите за 2017 по отношение на Хоризонт 2020 са положителни. Съгласно Сметната палата е, задачите са изпълнени, е, бюджетът е изпълнен. В момента, в рамките на преговорите за МФР, е, търсим възможно най-добрия резултат. Средната но претеглената грешка е, е на ниско равнище, което е чудесна е, новина. Имам някои коментари и въпроси до участниците и представителите на съвместните предприятия. За 2017 Европейската сметна палата е, заявява, че не всичко е завършено. Е, все още е, е са необходими допълнителни е, действия по е, наблюдението и контрола на място е, и то по съществени дейности. Какви коригиращи мерки са взети междувременно, тъй като забележки имаше и в предходни години? Във връзка с последствията от Брексит, напускането на Евратом, а също и предприятието за термоядрен синтез Fusion for Energy, бихте ли изяснили как точно ще изглежда в бъдеще е, участието на Обединеното кралство? Е, Какво ще бъде последствието от напускането на е, Обединеното кралство в бъдеще? Ще има ли конкретно въздействие, да кажем, върху Fusion for Energy? И конкретен въпрос за Сезар. Е, може би бихте могли да ни обясните в какво точно се изразява същността на този проект е, е, и резервите за във връзка с финансирането на този проект така, процента от 70 ми се струва твърде нисък в случая. И какво още е, имаме тук? Е, EDI, е, може би би трябвало е, да помислим как точно е, се развива проекта. Той беше замислен е, в една голяма част от реализацията си като бързо развиващ се проект. Докладът за 2017 обаче показва, че има различие между очакванията и изпълнението. Благодаря. Добре, благодаря ви. А сега можем да преминем към е, експозетата на съвместните предприятия. Пръв ще говори господин Швемер, който е, е ще се спрем на темата термоядрена енергетика. Fusion for Europe. For energy. Аз съм от Fusion for Energy. И извинете ми, че говоря така, но съм настинал. За мен 5 минути ще е чудесно. Ще се постарая да се вместя във времето. Искам да благодаря на заместни председателя, особено на докладчика госпожа Добалова за тази възможност да се изкажа пред вас. Най-напред искам да приветствам положителното становище на Сметната палата Там има усъвременена информация по проекта ИТЕР, някои ключови данни, също и има и отговори, които са дадени на писмените въпроси. Като се има предвид сложността на проекта ИТЕР, ние приветстваме становището без резерви на Сметната палата няма да чета всичко, което виждате на този слайд. Относно споделените мнения на Сметната палата. Тъй като това е рисков проект, радвам се, че според тях нещата се свежда до процедурни въпроси. Също има контрол по финансовото планиране също по назначаването на персонал. Освен това, не се говори толкова за разходи, тъй като има подобрения, които сме въвели през 2016 година за подобряване на финансовата и плановата ни система. Ние ще продължим да работим в тази насока и в бъдеще. Относно забавенията, които са програмирани това е въпрос, който ние следим ежедневно чрез контрол върху изпълнението на проекта и превентивно управление на риска. Ние изпълнихме предходните искания на Европейския парламент, свързани с ИТЕР, по-добро разпределение на основните етапи, също докладване за постигнатото, подобряване на стратегията за борба с измамите, също външно проучване за економическия ефект от ИТЕР. Освен това, ние използваме процедури за възлагане на обществени поръчки, които строго се съобразяват с действащите норми. И така ние непрекъснато усъвършенстваме работата ни. Имаме програма в тази насока. Искам да се спра на някои от основните елементи. Значително подобрихме дейностите. Имаме проекти за подобряване на качеството на вътрешно ниво. Финализира сме първите пет, като използваме конкретна методология Ние също извършваме мониторинг и докладваме за постигнатия напредък. Имаме програма за обучение. 100 души са участвали в такава програма по управление на проекти. Има известно подобрение – ние имаме контрол. Мисля, че широкото ангажиране на персонала е нещо много положително, защото служителите не разбират е, необходимостта от промяна. Относно състоянието с проекта ИТЕР, виждате състоянието на този слайд, който показва как изглежда в момента. Ако желаете, може да посетите мястото, може да го направите на този етап защото строителната площадка изглежда много впечатлявано. Госпожа Длабайова беше там през октомври. Може би тя ще каже няколко думи за това какви са впечатленията й. Има около 2000 души, които работят на две половина смени – Материалите се получават през нощта, потокът е непрекъснат. Спомня се, когато първо говорих с госпожа Дреслер е, и тя ме помоли да и покажем нещо, което е завършено през 2017. Ние завършихме в Падуа обекта, който е на разположение на учените. Тези от вас, които искат да посетят мястото, са добре дошли. Така че ние искаме да покажем, че действително постигаме резултати. Тъй като това е място, където могат да се тестват ключови компоненти по проекта. Нека да видим какво е въздействието на ИТЕР върху европейската економика. Председателят е, вече минаха 6 минути. Остават ни 11 минути. Е, не искате сигурно да навлезете във времето на вашите колеги. Добре, ще бъде бърз. Създадохме около 40 хиляди е, работни места. Виждате поръчките обемът също от какво може да се възползва индустрията при изпълнението на този проект. В заключение приветстваме становището на съда. ИТЕР се развива. Минали сме отдавна точката, от която няма връщане назад и имаме план до 2020. Благодаря ви много. Имаше а, някои въпроси, свързани с Брекзит. Знаете, че има финансиране по договора Евратом на ИТЕР, а, Швейцария заявиха, както и Обединеното кралство, че искат да имат такъв асоцииран статус след напускането. Комисията очаква мандат от съвета, за да договори това, но това е въпрос на бъдещето, това е трудно да се предскаже резултата. Ако всичко мине добре, вероятно ще имаме такъв асоцииран статус след около две години след този преходен период, което ще бъде плавен преход. Няма да е лесно да се постигне, но ако има твърд Брекзит, не, мога да предвидя какво ще стане. Това е въпрос към вземащите политически решения. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Сега Excel към изпълнителния директор. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Искам да отговоря на някои от въпросите, но искам най-напред да кажа, че вчера, малко преди 9, гледах iPad-а си, за да видя как каца на Марс сондата. Не знаех обаче, че в цялата технология в а, това устройство, което е 50 кг от Германия, от Польша, от Обединеното кралство, т.е. всичко от Европа. Това е впечатляващо, как ние в Европа а, сме постигнали нещо, което вече е на повърхността на Марс. Има много сложни сензори, процесори, камери, и в Excel работим именно в тази сфера. Ние не правим чипове или оперативни системи, само защото ни харесва, а защото даваме възможност други да се вършат работата, например, да стигат до Марс. Друг пример е социалният ефект от нашата дейност. Виждате тук, това е наречената смарт катида. Използва се за проблеми в сърдечната област на хората. Т.е. може да се стигне през вените ви до сърцето и с, сред, с малко устройство, което е загряващо, да повлияе на ритъма на сърцето. Т.е. ние позволяваме на хората да живеят по-дълго, като коригираме сърдечната им дейност. Освен това, имаме множество участия в други проекти. Един от нашите партньори от Австрия обявиха, че реализират проекта за 1,5 милиарда в сферата на енергетиката. Това позволява на електромобилите, а и на Европа да направи превход от твърди горива към използване на електроенергия по много по-ефикасен начин. Това също е ясен пример, както дейността на Excel допринася за благополучието на обществото. Имаше конференция, която беше проведена днес, ще се проведе днес след обед в сферата научните изследия, Бания и ще видите не само този катетър, а, а и други а, примери, като използване слънчеви импулси. Тъй като нямаме време, искам да кажа само няколко неща, които се отнасят какво може да се подобри. Имахме ще, въпрос за трите нива използваме европейски средства, средства от държавите членки и трети източник, т.е. имаме три системи на докладване. Докладва... Договорихме се с Сметната палата а, да попълваме финансови декларации, а, но въпреки всичко имаме две системи за докладване, една от държавите членки, една от комисията. Разбира се, идеално би било да можем да спазваме само един набор от правила, като тези, които са предвидени в Хоризонт 2020, одобрени от държавите членки. Мисля, че това трябва да е пътят, по който трябва да се оценява финансовия принос на участниците от държавите членки и от Европейския съюз. Това е уникална система. Ние се умяхме да постигнем до една обща стратегия, която се споделя между Европейския съюз и комисията с всички държави членки и индустрията. Въпреки, че е добре да имаме обща стратегия, не зная дали много в Европа могат да твърдят същото. Работим също в тясно сътрудничество а, с други екосистеми, а, но за други страни не е толкова лесно, като Китай и а, САЩ. Какви са проблемите и становището с резерви, то е свързано с рамкова програма 7, свързано с плащането на фиксирана сума за разходите, които са признати от държавите членки. Сметната палата не може да каже, че това е добре направено, тъй като има ограничения в юрисдикцията, затова те дават резерва по становището си. Затова ние трябва да поискаме от всяка от държавите членки да изготви декларация с уверение за достоверност. Надявам се, че комисията КОНТ ще може да предложи да получим освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Сега давам думата на господин Фрезо от Сезар. Здравейте, благодаря ви много. Най-напред предизвикателство е да говоря само 5 минути. Най-напред се извинявам от името на изпълнителния директор, който нямаше възможност да дойде днес. Но аз съм Хосе Антолио Калво от административния отдел. Така че аз ще направя кратко представение. Ако се нуждаете от допълнителна информация, нашия изпълнителен директор ще ви предоставя писмена такава. На пълно разположение сме. 2017 година беше доста специална година, тъй като имах, имахме приключване на първата програма по СЕЗАР, финансирана по рамкова програма 7 и FC, Постигнахме вече нивото, което е необходимо за реализирането на проекта, така наречен Cruising Altitude. Има становище на Сметната палата без резерви, но ние гледаме на въпросите много сериозно. Препоръките, които са отправени за нас, са, са нещо от голяма полза. Доклада за подобряване на финансовото управление в много отношения, включително за персонала, е изключително полезно. Сега по конкретните въпроси какво става с изпълнението на бюджета за 2017 година. Доколкото разбирам, това се отнася до Сезар 1 и неговия бюджет. Ние знаехме, че наближава крайния срок за изпълнение на рамкова програма 7 2018 година, така че ние трябваше да отчетем всякакви евентуалности относно плащанията, които трябва да се направят пред 2017 или 2018, за да не допуснем недостиг в бюджета за извършване на плащанията. Обстоятелствата бяха такива, че трябваше да поискаме окончателното плащане по бюджета по рамкова програма 7 от комисията, но все още не бяхме получили резултатите от финансовият отчет на нашите членове, т.е. не знаехме какъв ще е резултатът от програмата Сезар 1 като цяло. Дали трябва да се плаща повече или пък трябва да има връщане на средства, както се случва понякога възстановяване на средства от това, което е предварително финансирано или в резултат от окончателния финансов отчет. Ние действаме по консервативния подход. Опитваме се да видим какви ще бъдат максималните искания за плащания към края на 2017 или началото на 2018, за да преценим какъв да бъде максимума плащания, които трябва да извършим, ако финансовият одит за 2017 година се окаже положителен за нашите бенефициенти е, или пък ако има някакви неочаквани фактури. По раздел първи, например, които могат да постъпят в последния момент, така че да имаме достатъчно средства, които са внесели нашите участници в програмата Сезар 1. Ние трябва да задържим тези средства до приключване на програмата. Това е законодателно изискване. Така че ние следваме консервативния подход и в резултат на тези разчети сме поискали плащания от страна на комисията – Изпълнението на този бюджет беше ниско, така както посочи и докладчика. Това обаче не е всъщност проблем, тъй като ние продължаваме да плащаме последните фактури към момента, което означава, че следващата година ще сме в състояние а, да приключим окончателно сметките по Сезар 1 и да върнем в Съюза бюджета, който остава. Така че да няма нищо накрая, което да не е решено. За Сезар 1 имаме изпълнение близо 90%, но сега говорим само за 2017 година. Това означава, че някои проекти понякога не действат добре, така че се прекратяват. Затова се обяснява и нивото на изпълнение. Но ако имате нужда от повече информация, сме на ваше разположение. Благодаря ви. Ние разбираме, че докладчика поставя няколко въпроси. Може ли някой от комисията да отговори на тези въпроси за две минути? Да обърне внимание на въпросите, повдигнати от докладчика. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. В отговор на въпроса, госпожа Длабайова, ние имаме от, е, отношение към редица проекти с, е, за постигане на пълен резултат. Ние имаме 50% участие. Причините са две. От една страна все по-амбициозните проекти, е, които са все по-сложни, с всеки конкурс и за това е, наистина е трудно да постигнем желаните резултати. И второ, мониторинга на тези проекти ежегодното проследяване на изпълнението е, е в много по-кратки срокове, така че е, наистина е, да се налага да следим много отблизо проекта. Разбираме, че така стоят нещата и мислим е, как да разрешим въпроса за бъдещето. Може би въпросът е да започнем от самото начало. Въпросът е ресурсите, които се предоставят и плановете да отговарят, да бъдат адекватни на проектите, целите да бъдат реалистични и изпълними. В именно към тази пропорционалност се стремим. Амбициозността на проекта и ресурсите за постигането на целта. Що се отнася до въпроса за възможностите за сътрудничество, които цитираха, ние е, разбираме, че възможности има и трябва за в бъдеще да се използваме. Съдейки по информацията от е, Генерална дирекция Конект трябва да помислим, може би да потърсим вашата научната общност, където да потърсим възможно най-добрите решения. Идеята ни е да създадем платформа, където да става обмен на такава информация, например, във фармацевтичната област. Така че разговорите са в ход и се надявам, че можем в много скоро ще се споменем, ще похвалим с доклади. Не, нямаме време за повече. Следващия отговарящ, казва председателя, времето не ни позволява да изчакаме вече е, трябва да кажа добър ден, а не добро утро в връзка с казаното до сега за Сезар – Комисията в цялост с радост отбелязва над 90% изпълнение на проекта Цезар за Брексит, докато продължава да съществува споразумение между Съюза и Великобритания за въздухоплаването. Това е първото участие за, първата предпоставка за участие в Сезар. И второ, Хоризонт 2020 и по-нататъчните програми. Така че докато е, Великобритания внася своя, твоите вноски в бюджета за изследвания, поначало органи и организации от Великобритания ще могат да участват за нас. Докато са изпълнени тези две споразумения, въздухоплаването и Хоризонт 2020. Възможности за участие има потенциалното е, сътрудничество между съвместните проекти. В момента работим аз работя в е, генерална дирекция МУВ. Е, ние имаме, търсим възможност за конкретни области за сътрудничество. Например, спътникова комуникация е, е, и общо взето GPS услуги е, за ЖП и сухопътен транспорт и в подготовка на бъдещи инициативи. Мислим за възможностите, дори резервираме част от бюджета за такива съвместни инициативи от нашия бюджет. Но мисля е рано да говорим така за бъдещето е, но работим по плана за действие след трите оценки, които имаме и поставяме акцента основно върху управлението на отчетността и резултатата, т.е. да се създадат по-добри такива проекти с по-добър резултат, като помог, което да помогне и на комисията да обхване по-добре стореното до сега, защото и за нас това вече е въпрос от повишено значение, както и за вас и ще докладваме, разбира се, какво мисли комисията. Надявам се, че в краткото време, което ми дадохте, успях да отговоря. Е, очаквам е, членовете на комисия бюджет да избият вратата всеки момент, но може би докладчика за момент. Е, за мен бе интересно, че само чешките евродепутати заеха отношение, може би пък да прехвърлим проектите в Чехия. Не съм казала Прага все пак, но това е на шега. Радвам се да видя конкретни резултати от проекта. Трябва да изчакаме за приключването на редица проекти, но се надявам е, че ще продължим да поддържаме контакти при изготвяне на доклада. Единственото, което мога да ви обещая за бъдете, че ще говоря с секретарията за повече време за дебат, защото това е необходимо. Ние поддържаме връзки и контактуваме, но обещ... това не е достатъчно. Обещавам за бъдеще повече време за дебат. За днес благодаря. Председателят, благодаря на докладчика, на участниците от съвместните дружества и комисията и Сметната палата за <clears throat> участието. Извинявайте, времето наистина е кратко. Моля да бъдем бързи. 10, 9 минути закъснявам. Закъсняваме. Приключвам тази част от заседанието с благодарност за всички. Към всички. Ще продължим с съвместното заседание.